morning, everybody. Добро утро на всички. Уважаема госпожо Караянчева, председател на Народното събрание, е, уважаеми господин Домбровски, заместник председател на комисията, госпожи и господа, членове на националните парламенти и Европейския парламент. За мен е удоволствие да се срещнем днес в седмото издание на Европейската парламентарна седмица. Тя се организира всяка година и е най-голямото интерпарламентарно събитие в нашия календар. Тази година 123 депутати от 27 държави членки и 56 парламентарни камери са регистрирани както и четири страни кандидатки Норвегия и Швейцария. Националните парламенти играят ключова роля в доближаването на политиката на Европейския съюз до гражданите. Това е една цел, която си постави в своя мандат като председател на Европейския парламент. Трябва да намерим начини да укрепим доверието в Европейския съюз и неговите институции. Трябва да представим своята нова визия за бъдещето на Европа и да предприемем съответните действия пред през идните години в името и в полза на всички европейци. Дългосрочната визия на Европейския парламент е, че интерпарламентарният обмен и сътрудничество между парламентарните а, камери между националните парламенти и Европейския парламент са жизненно важни за бъдещето на Европейския съюз. Позволете ми да продължа сега народния си език. През тези дни обсъждаме ефикасността на европейския семестър, съгласуваността на европейските економически политики, стабилността, растежа и економическото управление – след годините на криза вече растежът отбелязва забележителен напредък. Същевременно виждаме едно раздалечаване между бедните и богатите райони. 80% от новото богатство се дължи само и единствено а, на доходите на 15% от населението. Това е голямо неравенство, което а, изисква нови възможности а, на пазара на труда, особено за по-младите. Огромен брой, милиони са младежите, които нито работят, нито учат. Това е цяло поколение – ново поколение, което има по-лоши перспективи за бъдещето си от родителите си. Това се случва за първ път в нашата история. Имаме същевременно и небивело развитие на технологиите, свободно движение на капитали, които са благоприятни за развитието на конкурентноспособността. Но конкуренцията спада поради това състояние на пазара на труда. Миграционните потоци, които за да бъдат управлявани се нуждаят от големи разходи, предизвикват опасения от социално изключване – на части от населението. Поражда се гняв от липсата на конкретни отговори как ще стане по-ефикасна, по-справедлива, по-работеща Европа. Затова търсим и транснационалното измерение, което определя нашата роля заедно с САЩ, Китай, Индия и Руската федерация. Изключително важно е растежът да доведе до благосъстояние и повишаване на жизненото равнище на колкото се може повече хора. Затова ние се уповаваме на своите ценности, на достоинството и свободата на личността, включително и по отношение на труда. Цифровата е, технология, изкуственият интелект – преобразяват коренно светът на конкурентноспособността. Европейския съюз трябва да следва тези тенденции не само с силите на индустрията, но и с научните лаборатории, с образователните институции, които трябва непрекъснато да увеличават своите компетентности. Изключително важно е да управляваме и технологиите в цифровата им форма гигантите в интернет не бива безнаказано да нарушават неприкосновеността на личния живот, правата на потребителите, както и основните права на работещите в тях. За това се изисква прилагане на всички мерки на правосъдието и на финансовото управление. Защото така се изграждат основите на вътрешния пазар а, с а, своите стълбове. Трябва да се разгърнат всички потенциални възможности, особено в услугите и енергетиката, цифровите технологии и други направления. Предприятията и потребителите ще могат да почувстват а, тези предимства това е особено важно за по-слабо развитите в сравнение с най-богатите. И в Италия стои този въпрос като основна цел в нашата политика и економика. Трябват ни по-еднородни равнища на конкурентноспособност и утвърждаване на социалното пазарно стопанство. Изключително важно е да се активират общностните инструменти, които ние всички споделяме. През февруари миналата година Европейския парламент прие съответния акт за подобряване на економическото управление за повече работни места и повече растеж. за инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, за да можем да изградим най-конкурентно способната економика в света. Бихме искали съществуващите механизми да се превърнат в един истински европейски паричен фонд, който ще подкрепя структурните и технологичните развитие в економиката и обществото. Националните е, парламенти е, следва да е, участват все по-активно в процеса на вземане на решения. Ето защо се налагат все по-чести срещи между нас. За първ път председателят на Европейския парламент направи всичко, за да постави в центъра на всички решения на Съюза – европейските граждани, народите на държавите членки. Нашата функция е, е да е, следим работата на Европейската комисия, не само да приемаме безусловно и наготово онова, което получаваме от съседните сгради. Ние е, смятаме твърдо е, да отстояваме своята роля на пълноправен съзаконодател – Разбира се, ние трябва да извършваме добросъвестно и в пълна степен своята работа, зачитайки принципът на субсидиарност. Но в центъра трябва да бъде гражданина. Каквото и да е политическото ни действие, то трябва да бъде насочено към гражданите, към хората. Това е ролята на Европейския парламент. Ние трябва да осигурим основното значение и внимание, което да се отдава на гражданите. Това е същината на демокрацията. Затова си мисля, че в този а, деликатен преход а, в а, Европа извънредно голямо значение има работата, която извършват Европейския парламент, работата, която извършват националните парламенти. Защото Парламентите са онова свързващо звено, онази трансмисия, която свързва гражданите с изпълнителната власт. И то винаги в интерес на гражданите. Целта на Европейската парламентарна седмица е все по-активно, все по-съпричастно да се включват и националните парламенти. Обсъждаме споделеното управление на економиката. Тук мисля, че парламентите играят много важна роля в прехода от Европейски механизъм за стабилност към Европейски паричен фонд. По този въпрос смятам, че следващият ни бюджет трябва да бъде политически бюджет, Бюджет, който отразява нашата политика спрямо младежите, спрямо незаконната миграция, инструментите за сигурност и отбрана и измененията на климата. Бюджетът на Европейския съюз повече не може да бъде само едно преразпределително средство – а, а да бъде израз на нашата обща политика и на политическите цели, които си поставяме, за да може да дадем своя принос за преодоляване на етапа на кризата и да намираме все по-верните отговори а, на въпросите, които вълнуват гражданите. в а, края на а, марта в, а, в Рим а, ще започне и този дебат а, по а, документа за размисъл, който ни беше представен за бъдещето на Европейския парламент. Много а, се радвам, че имаме активни а, отношения и а, обмен а, на официални посещения с Ирландия Франция, с други страни, което ни дава възможност за една отворена и прозрачна дискусия. Позволете ми още веднъж да кажа, че Европейския парламент ще бъде в центъра на обсъжданията за бъдещето на Европа, не бъдещето на бюрократите, не бъдещето на администрацията, бъдещето на милионите мъже и жени, които живеят в Европейския съюз и вярват в, в него. За това трябва да се укрепи демократичния процес в един плодотворен диалог между нас и вас. Затова ви благодаря, че се приехте поканата и сега бих искал да дам думата на госпожа Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на Република България. Заповядайте. Уважаеми господин Каяни, уважаеми господин Домбровски, скъпи колеги, дами и господа! В качеството си на председател на Народното събрание на Република България бих искала да изразя своето задоволство от предоставената ми възможност да се председателствам Интерпарламентарната конференция за стабилност, економическа координация и управление в Европейския съюз това важно събитие е третото поред от календара на парламентарното измерение на нашето председателство и първо в европейския парламент тук в брюксел. в тази връзка благодаря на любезните домакини за прекрасната организация и гостоприемството. това което ни обединява днес са съвременните усилия на парламентите на европейския съюз да допринесат към финансова стабилност и устойчив растеж на икономиката на съюза. за мен е привилегия да открия заедно с президента таяни пленарната сесия посветена на стабилизацията на економическия и паричния съюз. уверена съм че пред никой от нас не стои въпроса за европа на множество скорости нито за затварянето на едни членки на други във формати които са силно ограничаващи за останалите. в духа на римската декларация аз призовавам към единство и сплотеност. Сега повече от всякога. Не случайно, че страната ни избра за свой девиз на председателството именно светлите думи, изписани на сградата на българския парламент. Съединението прави силата. Дебатът за бъдещето на Европейския съюз е изведен на преден план от българското председателство – важна част от този дебат заемат въпросите за многогодишната финансова рамка 2021 2027 година задълбочаването на интеграцията в еврозоната и стратегическата визия за икономическото управление на европейския съюз. европейският съюз по линия на общите политики съфинансира редица дейности в ключови отрасли на икономиките на държавите членки и така способства за тяхното дългосрочно социално и икономическо развитие. От друга страна, ние сме свидетели и на сериозни предизвикателства. За тях, уважаеми колеги, са необходими гъвкави, ефективни и ефикасни решения. В тази връзка подчертавам, че България по време на ротационното си председателство на Съвета на Европейския съюз работи и ще работи за по-нататъчната интеграция на икономическия и паричния съюз. Този процес върви ръка за ръка с осъществяването на една демократична отчетност на институциите на еврозоната пред легитимно избраните народни представители от парламентите на съюза. Ето защо приветствам постигането на общ подход и съответно инициирането на засилени дискусии по днешната тема. Подкрепям повдигането на въпроса за един общ бюджет на еврозоната като логична следваща стъпка в рамките на съвременните обсъждания, на съвместните обсъждания относно европейските перспективи в посока подобряване на политическия микс между единната парична политика и националните фискални политики. Този бюджет следва да се ограничи в такива области, които са специфични за еврозоната, без да се дублират политики, съфинансирани със средства от бюджета на Европейския съюз тук е мястото да изразя своето разбиране че европейският съюз ще спечели от присъединяването към еврото на максимален брой държави членки. президентът юнкер категорично заяви че това би допринесло позитиви за всички. друг ключов въпрос е бъдещето на финансирането на европейския съюз след излизането на обединеното кралство от него през 2019 година в контекста на оттеглянето на един от най големите нетни донори в бюджета на съюза е важно да анализираме внимателно следното как ще се отрази брекзит на финансирането на отделните политики и на относителния принос към новата многогодишна финансова рамка на всяка от 27-те и държави членки. Един от приоритетите на Европейския съюз като цяло, а също така и основен за българското председателство, е намаляването на икономическите и социални различия и в рамките на държавите членки. В този смисъл апелирам кохезионната политика да запази своето място в общия бюджет на Европейския съюз след 2020 година. Според мен настоящата правна рамка на кохезионната политика осигурява ясна връзка между инвестициите по линия на европейските структури и инвестиционните фондове от една страна и структурните реформи и разумното икономическо управление от друга. Смятам, че дебата за бъдещето на тази политика е от изключително значение за страната ни, с оглед реализирането на процеса на догонване спрямо водещите в икономическото си развитие държави от Европейския съюз. Приветствам усилията както на българското правителство и на държавите членки, така и на европейските институции за постигането на напредък по намаляване на рисковете в банковия сектор имаме ясен ангажимент към завършването на банковия съюз в обозримо бъдеще. в хоризонта на нашите последователни усилия също е и изграждането на съюз на капиталовите пазари с оглед постигане на баланс между банковото и небанковото финансиране укрепване на европейската финансова система и създаване на повече възможности за развитие пред малките и средни предприятия гръбнака на европейската икономика. Уважаеми дами и господа, в заключение бих искала да споделя с вас своето убеждение, че ключът към стабилизацията и просперитета на економическия и паричен съюз се крие в активната и ползотворна комуникация между всички държави членки. Смятам, че с отговорен подход, както и с балансирана и градивна политическа амбиция, това е достижима цел пред нас, европейските парламентаристи. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Благодаря много, госпожо председател. Сега следващия оратор е Валтис Доброски, заместник председател на Европейската комисия. Той отговаря за еврото и социалния диалог и аз му давам думата. Уважаеми гос, госпо, госпожо и господин председатели, Каяни Караянчева, уважаеми евродепутати, с радост заставам пред вас, за да говоря за получаването на паричния економически съюз, да очертаем бъдещето в по отношение реформата на економическия и паричен съюз, условия, които продължават много отдавна и не са никак лесни, така че дебата е изключително навременен. Вече шеста година отбелязваме економическия растеж във всички европейски държави членки, което е добрата новина през миналата година. Очаквани прогнозите бяха надхвърлени и тенденцията продължава. 2,4% е увеличението за 2017 година, най-голямата скорост за последното десетилетие и то в евро, страните от еврозоната и останалите страни. Очакваме растежа да продължи през 2018 и 2019 с 3 и повече процента. Така че економическата економиката е в добро състояние, безработицата е на изключително ниски нива, така че имаме ново економическо развитие и нови възможности. Нараства доверието между търговци и потребители. Резултатите, които очакваме за близкото бъдеще, дори са още по-добри. Разбира се, рискове има, както показаха колебанията на борсата и е, капиталовия пазар, но можем да очакваме добро развитие. Разбира се, има уязвимост на някои от компонентите, но нещата трябва да продължат да се развиват. Разбира се, не бива да забравяме как, как ще се отрази излизането на Великобритания върху всички тези тези показатели. Що се отнася до страните, нещата са различни, тъй като резултатите от кризата и възстановяването протекоха с различно темпо. Но като цяло економическите прогнози на Европа са добри и е време да покажем, че можем да действаме и извън условията на криза. През 2015 година комисията в своя пети доклад представи своите анализи, и имаше нови публикации през тази година. В ход са пространни дискусии в съвета и парламента и Ползвам случая да приканя националните парламенти за принос и реакция по тези въпроси. Пакетът, представен от послед... през последния, през декември миналата година, стъпва на тези дебати и предлага нови моменти. Подчертаваме идеята за пътна карта, защото трябва да имаме ясно виждане за в далечна перспектива, е, излизайки излен 2019 до 2025 година. Принципите на комисията са много ясни. Е, демократична отчетност, единност и ефективност. Един, единство, защото редица държави е, членки от еврозоната работят активно и всички останали, освен Великобритания и Дания, очакват присъединяване към еврозоната. Ние очакваме по-ефективно ползване на съществуващите средства, а демократичната отчетност означава е, по-добър диалог между национ... на национално и между е, европейско ниво с активно участие на гражданското общество и социалните партньори. Имаме цяла година на законодателна дейност преди следващите европейски избори и смятаме да използваме най-ефективно пътната карта от декември миналата година очертава приоритетите за завършване на банковия съюз. Радваме се, е, че това, тази тема излиза като приоритет. Про, прогрес, напредъкът тук е възможно, ако овладяването и споделянето на риска върват ръка за ръка. Първо, Европа трябва да укрепи своя банков сектор, което да изи... който да изиграе своята роля. Нуждаем се от единни капиталови, интегрални капиталови пазари и възможности за кредитиране. Преди година ние представихме пакета за оценка на риска и стабилността на банките. Освен това, Механизма за наблюдение отбелязва напредък в този сектор през последните години. Миналия месец излязохме с доклад за лошите заеми през, в цяла Европа. Намалени, констатацията е, че те намаляват с една трета. В средата на 2017 година процентът е цял 4,6% в средно за Европа с големи различия между отделните страни но отбелязваме и е, напредък в страни, които в, момента, е, в миналото имаха затруднения поради, в резултат от въведените реформи. Е, какво ни очаква? Очакваме следващата седмица да излезем с предложение за управление на лошите кредити. Едновременно с това ще е, се работи по е, фонда за е, преструктуриране на банките, по който бе постигнало съгласие още през 2013 година и какво още за укрепването на економическия и паричен съюз, управление на гаранции за вложенията и управление на риска. Не бива да се стига до нови рискове. Комисията предложи различни идеи за постепенно преминаване към намиране на решение. Трябва, има, ще имаме инструмент, който е за споделяне и за намаление на риска. Що се отнася до предложението от декември? Имаме предложение за стабилен европейския механизъм за стабилност и паричния фонд с постигане на синергетичен ефект, отчетност, прозрачност и ефективност на европейските перични ресурси, както и намиране на съответни гаранции за фонда. Държа да подчертая, че наши, нашето предложение не променя по никакъв начин европейския механизъм за стабилност, нито начина за вземане на решения. Решения. Той е доказал своята ефективност, така че участието на националните парламенти, Европейския парламент се запазва. След това е, е, смятаме да включим и е, част от договора за е, данъчни споразумения в Европейския паричен съюз. Намерението е да включим този инструмент, както предвижда и самия договор. Между правителствените инструменти ще упростят европейската правна рамка и ще избегнат дублиране. Всичко това в духа на съответни гаранции и съответна отчетност при участие на националните парламенти. <clears throat> Идеята е да се укрепят националните процедури за стабилни финанси и в това отношение комисията не предвижда вторично законодателство. Е, трябва да им модернизираме и финансовите инструменти в отговор на настоящите предизвикателства. Това ще стане на следващата среща на върха за многодишната финансова рамка след 2020 година. Ще обсъдим и въпроса за подкрепа на инвестициите ще дадем възможност чрез нови инструменти да, на държавите членки да управляват по-добре средствата. Ние ще представим предложение за многодишната финансова рамка след 2020 година, но и за периода 2018-2020 вече доброволно се прилагат някои от тези инструменти, като част от европейските структурни инвестиционни фондове. Това ще стане възможно, ако съветът и парламента приемат наши, предлаганите от нас изменения. След това техническа помощ за по-добро изпълнение прилагане по молба на държавите членки. Ние предви... предлагаме увеличение на фондовете с около 80 милиона евро за подобряване на изпълнението. Една немалка сума от над 100 милиона вече е на разположение. Подпомогнати са 150 проекта в 15 държави членки подбираме новите проекти за тази година. Над, за 2020 година имаше запитвания от над 20 държави членки, и над, което надхвърли нашите очаквания интересът към присъединяването на еврозората е на лицето, за да гарантираме просперитет на страните в и извън еврозоната трябва да окажем съответна помощ, така че те да могат да постигнат сближаване като управление на националните финанси, търговска среда, пазар на труда, истоков пазар и публична администрация ние предлагаме първо функцията за стабилизация на еврото, за да се постигне стабилизирането в условия на асиметрични удари. Това ще позволи на държавите членки да постигнат желаните резултати инвестициите често се орязват националния бюджет в моменти на затруднения, като те идват от различни източници. В много случаи това са заеми. Ние ще конкретизираме тази идея в законодателно предложение за рамката, многолична финансова рамка след 2020 година. Подобна стабилизираща функция санкция ще е, доведе до общо успокояване на климата и ще се осъществява по съответно предвидени критерии, които се изграждат на стабилност, особено в времена на положително економическо развитие след това ще се вземе решение от министрите от ЕКОФИН, така че ще могат да се направят предложения с силни за цяла Европа, без да се посяга на националните правомощия. Уважаеми колеги, ние залагаме на демократичната легитимност на нашата економическа и парична политика. Тясното сътрудничество с Европейския парламент е част от този процес, както и широки консултации с националните парламенти. От голямо значение е да работим с Европейския парламент и националните парламенти. Един добър економически и паричен съюз може да се гради единствено на принципите на демократичност, отчетност и спазване на правомощията на институциите. Очакват ни сериозни усилия. Искрено се надявам, че мога да разчитам на вашата подкрепа. Благодаря. Много ви благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. Господин Домбровски в... трябва да тръгне в 10.15 заради заседание на Еврогрупата, затова веднага започваме. Седем оратори, по, два, по две минути, моля ви. Първи е председателя на финансовата комисия на Националното събрание на Франция. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, действително трябва да отбележим напредък в краткосрочен план по много теми, но има три основни въпроса, които за мен са особено важни и тук на днешното заседание. Първо трябва да говорим за управлението на риска. Говоря за Банковия съюз, говоря също за капиталовите пазари. Втората важна точка е европейския бюджет, който е твърде ограничен. Ясно е, че трябва да се взема предвид идентичността на всяка страна. Ясно е, че има политики, които тъкат от доста време, но просто ни трябва по-голям бюджет, за да има по-голяма възможност за действие в рамките на бюджет. И на трето място, Фискалната нелоялност, тя няма място в Европейския съюз и още по-малко има място в контекста на еврозоната. И в този контекст си мисля и за цифровата економика. Не може да се чака толкова много между политическите решения и економическите решения. В нашите парламенти и в нашите страни е, виждаме това всеки Божи ден и го виждаме още по-ясно на ниво Европейски съюз. И така, моят въпрос е какъв е графикът на Европейския парламент, за да се реагира на това явление, което е, ще продължи да съществува и което според мен е изключително несправедливо. А именно това, е, че гигантите в интернет, така е, известни под съкрещението ГАФА, Google, Apple, Facebook и, Акрон, и Амазон не плащат а, данъци. Господин Джамбало Гади от а, Италианската камера на депутатите. Благодаря, господин председател. Нашия парламент вече одобри декемврийския пакет на комисията 99% от него. Аз лично съм съгласен с съображенията на заместник-председателя на комисията господин Домбровски за по-широкия контекст, който видяхме очертани в изказването на председателя на Европейския парламент господин Таяни. Само на един момент искам да се спра. В Европа се подхвърлят най-различни идеи за въвеждане на правило за автоматично преструктуриране на държавния дълг в държавите членки. Бившият финансов министр на Германия, уважавания господин Шойбле, след като подаде оставка, публикува а, такава разработка. А, съвместен екип на френски и германски економисти. Заглавието на нашето обсъждане е укрепване на устойчивостта и стабилизацията в Европейския економически и паричен съюз. Може би това е необходимо в някои случаи, но ако твърде подробно се разписват правила, можем да изпаднем в неприятното положение, да предсказваме неприятности и да попадаме в тях именно поради разписването им. Трябва да се залага на пазара за финансиране на потребностите. Тук е, се изисква е, действия на страни, е, които искат да преструктурират дълга и да го намалят с повече от 50% не бихме искали да се сбъднат най-мрачните прогнози. Помним на времето Саргози и Меркел а, направиха своята съвместна декларация в Довил, която а, беше една лоша прогноза и тя се сбъдна поради а, самото и артикулиране. През идните дни и седмици ще чуем много изявления за дълга, за автоматичното му преструктуриране, за въвеждането на правила в тази област. Ако това стане, Европа ще се дестабилизира значително. Не зная дали ще се дестабилизира така, както а, се а, дестабилизира след прословутата разходка в Довил, но ще има такава дес, дестабилизация. Господин Папа Димолис сега. Благодаря. Τώρα που τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία, αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Господин Домбровскис, Економиката на Европа сега е в по-добро състояние и вече е време да предприемем разширяване и задълбочаване на економическия и паричния съюз. Банковият съюз не е доизграден, валутният съюз не е доизграден, а те са ни необходими, за да излезем от този етап по-силни. Както и вие казахте, а и както се изрази председателя на комисията Юнкер, покрив се поправя, докато грее слънце. Продължавам със следващата тема хармонизирането на данъците. Изплуваха огромни скандали от досиетата Панама, досиетата от Рая. Журналистите разкриха цялата тази информация и ми се струва, че не можем да пренебрегнем тази загуба на милиони, само защото най-богатите предпочитат да търсят данъчни обежища и да лишават бюджетите ни от огромни приходи. Ето за това ни трябва хармонизиране на данъчното облагане. Не може някои държави членки да поддържат бюджети с черни дубки, които вредят на други държави членки. Европа трябва да се научи да върши повече с по-малко средства. Толкова много предизвикателства имахме през изминалите години. Кризата с миграцията, борбата с тероризма, е, необходимостта от повече инвестиции в научно-изследователска е, иновационна дейност. Затова аз се е, присъединявам към казаното от председателя на Народното събрание. Трябва да запазим кохезионната политика и след 2020 година. Вярно е, по-богатите страни, като Нидерландия и Германия, ще трябва да плащат по-големи вноски, но е, на Европейския съюз и неговия бюджет е, са е, необходими повече средства. Благодаря представителя на датския парламент и след това комисаря Домбровски. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви много, че ни поканихте тук. Много се радвам, че съм тук. Аз всъщност съм голям привърженик на Европейския съюз. Като дете на студената война възприемам това, че толкова много страни в Европа са заедно в един съюз, като знак за мир и напредък. Но много се безпокоя, когато възникват все повече хора, които не са съгласни с Европейския съюз. Една страна излиза от Европейския съюз. И започвам да се притеснявам, защото става дума за мира и за напредъка. Европейския съюз трябва да вземе предвид тези развития и да се сложи е, някаква е спирачка на, на този тип позиции. В Дания през последните 15 години направихме няколко реформи. По, се възрастта за пенсиониране, промениха се правилата за публичните финанси за да може да насърчим развитието на економиката. Мисля, че така трябва да подхожда всяка една държава, да разглежда конкретните особености на своята економика и да решава как най-добре да я управлява. Но същевременно тези решения трябва да се имат правити на, европейски, на европейско равнище. Винаги сме готови да допринесем с нови идеи, но смятаме, че е, най-важното се прави на национално равнище. Благодаря. Заместник председателя на Европейската комисия, комисарят Домбровски. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Нека първо да благодаря за подкрепата за завършването на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари. Те са приоритет за Европейската комисия и смятам, че можем да постигнем добри резултати в доста близко бъдеще. Що се отнася до повдигнатия въпрос за графика? Задълбочаваме работата си по економическия и паричен съюз. През март ще има среща на върха на Европейския съюз. Ще има друг Европейски съвет през юни, където ще обобщим е, развитието във връзка с заключенията от декември. И след това през май 2019 година в Сибио ще има е, специална среща за обобщаване на всички заключения за бъдещето на Европа. Всичко това попада в мандата, настоящия мандат на Европейския парламент и Европейската комисия. това са важни задачи. Оттам нататък европейския бюджет, приоритетите на Европейския съюз, размера на европейския бюджет. По тях, както знаете, Европейската комисия наскоро излезе със своя принос към обсъждането на следващата многогодишна финансова рамка. И ние също смятаме, че предизвикателствата са сериозни. Излизането на Великобритания от Европейския съюз оставя доста сериозна дупка в бюджета и трябва да спрем да разглеждаме европейския бюджет като не повече от 1% от брутния национален доход. Ясно е, е че размера трябва да се увеличи, за да можем да действаме по новите приоритети. времено и организацията на бюджета трябва да се промени, трябва да се реприоритизират съществуващите разходи и трябва да се постигне един е, е, разумно по-голям е, размер на бюджета. Работим и по собствените приходоисточници, работим и по възможности за предлагане на идеи за евентуални нови собствени приходоисточници. Повдигна се въпроса за автоматичното преструктуриране на държавния дълг. Ако разгледате предложенията на Европейската комисия, ще видите, че Европейската комисия не предлага такъв механизъм. Много добре си даваме сметка, че има обсъждане на тази тема и смятаме, че към темата трябва да се подхожда изключително предпазливо, защото това може да се отрази зле на финансовата стабилност и да доведе до отрицателни резултати. Нашата цел, в крайна сметка, е да се засили устойчивостта на економическия и паричен съюз. По въпроса за данъчното облагане. Този въпрос също беше повдигнат нееднократно и трябва да подчертая, че комисията е напълно съгласна, че има много работа завършена по въпроса за данъчното облагане, но вече сме свършили доста има изменения към директивата за избягване на за борба срещу избягването на данъци и също и споразумение за обмен на информация между държавите членки и с трети страни, както и предложението на, директивата, на инициативата на ОСР за избягване на ерозия на данъчната основа и измесването на приходи е, и специални мерки за борба срещу измамите с ДДС в международен план, които са доста големи по своя мащаб. И а, е, в тази връзка настояваме за докладване е, на, на приходите страна по страна. Работим и по общата консолидирана основа за облагане на дружествата, ще продължава работата и по облагане на економическата дейност в цифровата сфера. Така че дневният ни ред е изключително амбициозен и основният принцип е данъкът да се плаща там, където се осъществява съществената економическа дейност. Благодаря ви много за направените коментари. Благодаря ви за казаното за засилване засилването на ролята на държавите членки, на националните парламенти и на националните правителства, що се отнася до създаването на една стабилна фискална политика. И тук мога само да кажа, че това е, е крайно необходимо, защото на европейско равнище само можем да, да създадем условия за по-добро сътрудничество. Благодаря ви много. Благодаря е, заместник председателя господин Дъбровски е, за вашия ангажимент. А сега две, три изказвания преди кафе пазата. Госпожа Перич от Харватия. Благодаря за вниманието. Създаването на економически паричен съюз е важен за Харватия, която все още не е член на еврозоната. Както каза нашия премьер Пленкович пред Европейския парламент, присъединяването към еврозоната е от стратегическо значение за Харватска. Правителството и Националната банка на нашата страна изработиха стратегия за въвеждане на еврото. И по този въпрос вече е вход обществен дебат с участието на широката хрватска общественост. Ние очертаваме преимуществата от присъединяване към еврозоната. В момента Хрватска отговаря на всички изисквания за членство в еврозоната. За това е много важно да се запознаем добре с предложенията за дълбочаване на еврозоната и Европейския паричен фонд, както и увеличаването на помощта за програмите за подпомагане на структурните реформи. Това води също до економичес, до финансова подкрепа на държавите членки за постигане критериите на еврозоната. И освен това, ние приветстваме новите инструменти за подкрепа на финансовите реформи. През юни миналата година бе прекратена процедурата за свръхдефицит в Харватска, така че ние постигаме се стараем да преодолеем макроекономическия дисбаланс. Особено важно е за нас, че навлизаме в пилотна фаза до 2020 година на новия механизъм за подкрепа. Той ще даде възможност на държавите членки, използвайки настоящите резерви от еврофондовете, да постигнат резултат до 2023 година. Това ще бъде част от нашата финансова перспектива. Е, председателят благодаря господин Павло Аримаки, Аримаки от финския, финландския парламент. Имате думата.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 нашите съграждани в Европейския съюз. Доверието в него е много важно. Последните години разклатиха това доверие. Това се отнася и за европейския, и за националните парламенти. Хората страдат от безработица, от недостиг на пари. Това се отразява на доверието. Ако Европейския съюз желая да укрепи това доверие, трябва да се заеме с важни въпроси. Например, ролята на ЕЦБ в подпомагане на заетостта. Ролята на ЕЦБ до сега по-скоро се възприема като отрицателна. Тя не прави нищо за повече заетост, следи единствено економическия растеж. Втори въпрос – економическата политика на Европейския съюз. Хората с ниски доходи живеят все по-трудно. В Финландия, например, и бяха намалени данъците и бяха увеличени помощите за по е, уязвимите граждани на практика. Обаче данъците за богатите намаляват, а пък е, пенсиите намаляват. Въпросът за дъмпинга е много важен. ликс Панам, е, досиетата Панама и така нататък говорят за освен на незаконни и за съвсем законни форми на неплащане на данъци. Европейския съюз не може да понася това, държавите членки не могат да търпят подобна нелоялна конкуренция чрез корпоративния данък. Чухме от господин еврокомисаря много разумни предложения в тази посока. Председателят, благодаря. Давам думата на господин Христос Сайкурас гръцки парламент. Имате думата. Благодаря за компромиси, високи данъч, високи социална цена. Полека-лека ние излизаме от кризата и все пак все още има висока задлъжнявост, висока не, безработица, Брексит, финансова стабилност, въпроси с миграцията, парична политика. Нашия общ отговор трябва да бъде една по-силна, солидна Европа с повече солидарност. Укрепвайки е, економическия и паричен съюз с по-адекватни средства и ресурси в борба с дисбаланса, ще имаме възможност за дългосрочно добро економическо управление. Всичко това предполага отговорна фискална политика, отчитайки обективно и економическия цикъл. Приемане на обективни и реалистични фискални цели с оглед на националното положение и намаляване на данъците за сметка на по зора контрол за използването. Последователни структурни реформи за повече конкурентоспособност. Намаляване на социалния дъмпинг и използване на нелоялни практики. Най-сетне повишена ликвидност и промяна в на Европейския паричен фонд за фискална стабилност с достатъчно възможност за отпускане на средства и разработване на нови финансови инструменти. Благодаря. Председателят, благодаря госпожа Грабиела Крецо от Румънския сенат. Имате думата. Уважаеми колеги, все още нямаме единна валута. Имаме обща валута в една зона с големи различия, която е като сюнгер, който попива е, е, добавената стойност от по-бедните към по-богатите страни. Можем да имаме една обща валута, когато тези различия се намалят чрез е, последователна, кохезионна и конвергентна политика. В момента имаме смяна на парадигмата от солидарност към държавна отговорност. Но отговорността на държавата не може да е по-голяма от нейния капацитет да се намесва и да контролира резултатите, включително е, чрез е, парични инструменти на намеса. Държавите членки вече прехвърлят е, и споделят компетентност, за това ни трябват общи инструменти. А инструментите на солидарност все още са слаби. Няма споделяне на риска реално на пазара. Има различни идеи на групи економисти, които надявам се не са консултанти на Европейската комисия, искат европейски облигации с различни равнища на защита. Много малко колко знаем за финансовата дисциплина. Има едно виждане за мастрихските критерии, че те трябва да се спазват и за тях няма нищо друго. Но тези, които следват сляпо тези правила, страда твърде много. Нашите приятели от е, Испания и Ирландия могат да потвърдят моите думи. Вместо е, е, да обръщат толкова голямо внимание на критериите и сляпо да ги следват, някои държави се справиха по-добре. Платежният баланс има много по-голямо значение, особено като имаме предвид, че излишъка в платежния баланс на една страна фактически е дефицит в друга държава. Високата степен на задлъжняло, структурата на частните инвестиции биха могли, както виждаме и в миналото, биха могли да поредят кризи. Последният оратор преди почивката за кафе господин Скопашек от Чешката република. Заповядайте. Благодаря ви. Днес обсъждаме предложения за укрепване на еврозоната и за нейната стабилизация. Боя се обаче, че повечето предложения ще доведат до още по-дълбоко разделение между страните. Някои държави имат проблеми с финансирането. Трябва да се справим с проблемите и най-вече с а, моралната опасност, която означава, че вложителите са изправени пред моралния риск със своите спестени средства да спасяват държавата. В Чехия банковата система е стабилна в безопасност, но тя беше преструктурирана и оздравена само благодарение на, на чешките граждани. Ние сами намерихме начин да решим проблемите си. Според мен Европа на две скорости не е добра идея, защото става ясно, че имаме различна степен на интегрираност в различните държави членки – според мен хармонизирането на данъците не е правилният път, защото винаги ще има страни, които ще се опитат да намаляват данъците и други, които ще предпочитат укрепване на преразпределителната функция на данъчната система. Мисля, че зависи от държавите членки каква ориентация ще предпочитат. А добре е да се унифицира не системата, а растежът. Благодаря ви. Ще има възможност и за изказвания след кафе паузата. В 11 часа започваме с обсъждане на ролята на парламентите в прехода от механизма за стабилност към Европейски паричен фонд. А сега кафе пауза. Благодаря на всички.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

може да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 правата на някого

Христа майка. Джентълмен, плиз... Госпожи и господа, много моля, заемете местата си. Верно е, че е, почивката за кафе е много важна точка от дневния ред и възможност за контакти, но нека се върнем към дневния ред и работата. Казвам ви отново добре дошли на представителите и участници от националните парламенти на членовете на Европейския парламент и с ваше позволение ще продължа народния си полски язик. И така, госпожи и господа, Нашата работа в първата ни сесия се бе насочена към актуални решения във връзка с Европейския механизъм за стабилност ЕМС. Във всички европейски институции се работи по този въпрос с цел да се постигне по-голяма сигурност в економическата област по-стабилно по-стабилен, за по-стабилен и устойчив економически растеж. Днес говорим за участието на евро... националните парламенти по отношение на е, изготвянето на съответните документи. Какви национални решения следва да се вземат предвид? За това и решението по този въпрос е сред най-важните точки от дневния ни ред. Именно Европейския механизъм за стабилност. Важно бе този въпрос да намери място в дневния ред. Разбира се, Става дума и за паричния съюз и механизма за стабилност, и съответствието с европейското законодателство. Важно е също така да чуем мнението на националните парламенти. Без вас нашите дейности са невъзможни. Затова това всички ние трябва да се съобразяваме с ролята си на представители на гражданите. Разполагаме с час и половина време, за това няколко думи относно хода на нашата дискусия. Моята задача е да дам възможност на максимален брой национални депутати да вземат думата, но времето ни е ограничено. За това, за да чуем повече изказвания, се обръщам към всички. Моля, съобразявайте се с регламента. Две до три минути на изказване ще изслушваме двама представители на националните парламенти, след това един евродепутат. Виждате часовника, който показва колко време ви остава, така че моля, съобразявайте се и съответно съкръщавайте при необходимост изказването. Разделили сме си задачите и работа с госпожа Стоянова, <clears throat> която представлява председателството на съвета на Европейския съюз, а аз в качеството на заместник-председател на Европейския парламент, отговарящ, между другото, и за работата с националните парламенти. Господин Гуалтиери ще получи думата и с това започваме нашето обсъждане. След това подавам думата на госпожа Стоянова. Имате думата, заповядайте. Уважаеми господин Либервицки, заместник председател на Европейския парламент и наш е, любезен домакин в днешната сесия, уважаеми народни представители от парламентите на Европейския съюз, скъпи колеги. България е част от голямото европейско семейство вече 11 години. През следващите месеци като ротационен председател на Европейския съюз ние ще работим за успешното реализиране на амбициозната задача за един по-обединен, по-силен, по-демократичен съюз. По време на своето първо председателство България ще насърчи задълбочаването на економическия и паричния съюз. Същевременно, не като не е за сметка на държавите членки извън еврозоната, за да постигнем прозрачност, недискриминация и зачитане принципите на единния пазар. За мен днес е чест да съпредседателствам днешната пленарна сесия на тема от Европейски механизъм за стабилност към Европейски паричен фонд и каква трябва да бъде ролята на парламентите. През годините Европейския механизъм за стабилност доказа своето решаващо значение, като допринесе за запазване на финансовата стабилност на Европейския съюз през годините на кризата. Той постигна това чрез предоставянето на допълнителна финансова подкрепа за изпадналите в затруднение държави – членки на еврозоната. С новите законодателни предложения се предвижда той да бъде преобразуван в единен правен субект съгласно правото на Съюза, а именно в Европейски паричен фонд. Според нас Членството на държави извън еврозоната в новата структура трябва да продължи да е възможно до момента на тяхното присъединяване към европейската валута. Както знаем, Европейският парламент подкрепи идеята за създаване на такъв единен паричен фонд и в резолюцията си от февруари миналата година относно бюджетния капацитет на еврозоната се подчертава, че на Европейския паричен фонд следва да бъде осигурен подходящ капацитет за отпускане и вземане на заеми и ясен мандат. На днешното заседание предстои да обсъдим дали действително институционализирането на Европейския паричен фонд ще доведе до засилване ролята на Европейския парламент и на националните парламенти посредством предоставените им правомощия да упражняват парламентарен контрол върху дейността му. Тези правомощия дават възможност за упражняване на надзор на Европейския парламент и на националните парламенти върху икономическото и финансовото управление на Европейския съюз. Повечето национални парламенти са в процедура на произнасяне по отношение на спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Ето защо ви приканвам на днешната дискусия да изразите своите първоначални виждания по темата, тъй като демократичната отчетност е ключов елемент от дебата за бъдещето на Европа. Преди началото на тази дискусия, която ще бъде ръководена от заместник-председателя на Европейския парламент господин Либердицки, бих искала да дам думата на трима изтъкнати ключови говорители, първият от които господин Голотиери, председател на Комисията по економически и парични въпроси към Европейския парламент. Заповядайте, господин Колтиери. You, Благодаря, госпожо председател. Несъмнено, разширения капацитет за справяне с кризи е същностен елемент от усъвършенстването на економически и паричния съюз. И за това приветстваме предложението за регламент а, относно установяването на Европейски паричен фонд. Името обаче изглежда подвеждащо, защото задачите му нямат нищо общо с паричната политика. Паричната политика е, е, е ексклюзивно правомощие на ЕЦБ, нито пък се стреми да наподоби Международния валутен фонд. Идеята е да се е, поддържат функциите за подкрепа на паричната стабилност, което сега се осигурява от механизма за стабилност и да бъде предпазен механизъм за фон, единия фонд за преструктуриране. Но не името е най-важно, въпреки че е по-добре да се промени. Все пак предложението на комисията е добре замислено, защото въвежда някои подобрения в договора за механизма за стабилност и същевременно подобрява процедурите за управление, осигуряване на стабилността и надзор. От гледна точка на последователността в управлението е необходим такъв фонд, който не би трябвало да извършва този общ анализ, който МВФ извършва съгласно член 4 от договора за него. Автоматичното преструктуриране на дълга като предпоставка за, за действане на фонда изрично се изключва, защото това може да застраши финансовата стабилност и самия мандат на механизма, който е заложен в договора. В тази връзка има някои предложения от академичните среди, които не ми се виждат много полезни. Политиците и централните банки са наясно с всекидневната дейност, която осигурява финансовата стабилност, особено силна позиция за е, Бруно Лемер, френския министр на финансите. Най-важната особеност на която искам да обърна внимание във връзка с предложението на комисията е включването на, нови, на механизма за стабилност в този фонд, съгласно договора за стабилност, координация и управление. Така се откриват възможности да се възлагат допълнителни задачи е, на механизма, след като той бъде интегриран в е, Съюза. Ще ви дам само един пример. Когато бъде интегриран в договорите механизма за стабилност, ще бъде по-лесно е, да се предвидят в бюджета макроекономически функции на действието му като предпазен механизъм. И стигам до а, конкретната тема на днешните обсъждания. За разлика от междуправителствената процедура, една процедура по член 3 запазва изискването за единодушие на държавите членки, но същевременно на, включва както Европейския парламент, така и националните парламенти осигурява необходимата степен на прозрачност и гъвкавост и на национално на европейско равнище. Членове 5 и 6 от предложението на комисията предвиждат разпоредби за отговорността на парламентите, защото те изискват годишни отчети за дейността на механизма и на фонда пред националните парламенти, Европейския парламент, Европейската комисия и съвета на Европейския съюз. Също могат да, бъдат, да бъде канен и изпълнителният директор на фонда. Знаете, е, че имаме така наречената клауза за гъвкавост, която е, е по член 352. Е, Някои са на мнение, че Европейския парламент а, като че ли а, надхвърля а, своите правомощия, но това не е вярно. Ние добре съзнаваме, че ресурсите на механизма за стабилност се осигуряват от държавите членки и затова е съвсем разумно националните правителства да играят решаваща роля в управлението на тази структура, съгласно предложението на комисията. Смятам, че според програмата за коалиционно правителство в Германия, ще бъдем отново единни в подкрепата за предложението на комисията и няма да пропуснем възможността да подобрим и усъвършенстваме рамката за управление на економически и паричния съюз. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Голкери. сега позволете ми да дам думата да, благодаря, господин Голтиери. Сега позволете ми да дам думата на следващия а, оратор, а именно господин Бракман, член на комисията по бюджет към германския Бундестаг. Заповядайте, господин Барк. Уважаеми госпожи и господа, драги колеги, по въпрос каква роля играят парламентите, ще се спра на три основни моменти и само на тях. Първо, комисията предполага, че нейните предложения от 6 декември миналата година могат да бъдат реализирани без промяна на европейските договори. <clears throat> Това е проблематично не само от правна гледна точка, защото това решение надхвърля границите на дадените правомощия. Говорим за 80 милиона евро в договора с капацитет 500 милиарда евро. Това не, са, това не е сума за отделно предложение, а един сериоз, една сериозна защита на еврозоната в цялост. Това се дебатира активно в Германия и правните експерти са на мнение, че член 352 от договор за Европейския съюз не може да бъде достатъчно правно основание. Много по-важен от правния въпрос обаче е политическото измерение. Можем ли ние постоянно да поставяме в две празни пространства от една страна европейско законодателство, другото между държавното право и международно право? Това е несериозно предизвикателство, но какво е каква е альтернативата да преминем от ЕМС към ЕПФ без Европа на две скорости? Дали двете скорости не са свързани с страните извън еврозоната. Затова ние сме е, готови да пристъпим към преминаване от МС към ЕПФ на базата на съответното законодателство. Всички европейски национални парламенти трябва да разгледат сериозно въпроса, защото единствено те могат а, да подпомогнат такава огромна институция като Европейския валутен паричен фонд, който много четирикратно надхвърля обема на европейския бюджет. Всеки опит да се прокарат незаконно такива идеи ще се отрази на предстоящите преговори. Европейските граждани не приемат подобен подход и не могат да си представя, че националните парламенти ще го сторят. Мога да говоря само от името на Бундестага. Ние във всички случаи държим на активно участие в процеса. Второ, Надеждата на Европейската комисия, че държавите членки доброволно ще и прехвърлят определени решения и вместо това се задоволят с отчетност пред националните парламенти е коло с глинени крака, защото внесените парични средства в МС, е както и задълженията за предоставяне на кредити са целеви и се предоставят като средства от националния бюджет на държавите членки. Германия за първи път през октомври миналата година даде съгласие МС да бъде последната гаранция за Европейския фонд за преструктуриране на банките. Това е добро решение, но рисковете и отговорностите трябва да останат в паричния съюз. В крайна сметка обаче отговорност носят държавите членки. Затова и те и националните парламенти трябва да бъдат последния контролен орган, в... упражняващ контрол върху внесените средства. За Германия имаме една особеност дейност. Германският представител в управителния съвет в ЕМС е обвързан с квалифицирано участие на германския Бундестаг, когато става дума за важни решения. И въпреки това, той и, и за това той не може да приеме решение без подкрепа на германския Бундестаг. По този въпрос се произнесе и Германския конституционен съд и го потвърди. Така че чисто конституционно няма германско правителство, което може да подкрепи подобна връзка между ЕМС и националното бюджетно законодателство. Така че предложението на Европейската комисия за предоставяне на финансови помощи по решение на финансовия директор на ЕПФ без управителния съвет и без участие на националните парламенти е неизпълнимо. Трето, е, Германия не желая да спира е, промяната от ЕМС към ЕПФ това е шанс. Е, Европейския паричен е, фонд може да бъде ефективен при добър, добра финансова дисциплина и контрол от държавите членки. В това отношение можем да се позовем и на МВФ. Европейския паричен фонд може да и замести досегашната тройка при контрола. Затова Европейския паричен фонд обаче трябва да бъде независима европейска институция, не подчинена на комисията, а съществуваща паралелно с нея, както ЕЦБ и ЕИБ. Единствено подобна независима институция може да отговаря за бюджетния контрол – и да влияе на националните парламента. Решението, разбира се, ще трябва да се вземе от Европейския съвет, до при подобна конструкция поне ще е ясно къде приключва непредобедения анализ и къде започват политическите съображения. Благодаря. Благодаря, господин Бракман. А, сега давам думата и на Последният ни докладчик, госпожа Алба Кари, член на Комисията по европейски въпроси към португалския парламент. Заповядайте, госпожо Алба Кари. Thank you, Chair. <clears throat> Muito bom dia. Uh, no, no âmbito deste, desta discussão, importa recordarmos que a благодаря ви и добър ден на всички. Важно е да се припомни, че е, започналата през 2007 година финансова криза се е, превърна в една криза на държавния дълг и след това в економическа и социална криза, която засегна много тежко редица държави членки в и извън еврозоната. Това а, беше първата голяма економическа криза след а, създаването и въвеждането на единната а, валута еврото. Под натиска на кризата а, имаше различни промени в а, мерките, предприяти в а, Европа държавите е, членки Европейския съюз създадоха е, механизми за реагиране на е, кризата. Често критикуват Европа, че тя беше неспособна да реагира съществено и да преодолее създалите се трудности. С участието на различни политически е, е, структури бяха разработени механизми, които обаче не намалиха, задълбочиха различията между държавите членки. Затова ние е, трябва да можем да реагираме по-бързо и по-ефикасно. Действително предстои ни много работа и трябва да се подобри механизма за преструктуриране, с който разполагаме в момента. Европейските лидери посочиха графика, в който искат да се постигна целите. Ще видим дали това ще е възможно. Важното е да се тръгне в тази посока. Европейската стратегия се основава на правила, институции, демократичен контрол, отговорност и отчетност пред всички европейски граждани. Именно в е, е, тази е, рамка трябва да мислим за прехода от Европейския механизъм за стабилност към Европейски паричен фонд. Това е едно намерение за прилагане на нов подход към преодоляване на последиците от кризата с по-устойчива институционална рамка, която подлежи на контрол, включително и на демократичния контрол в държавите членки. Ролята на предпазен механизъм е съществена за механизма, който се предлага, защото в момента такъв предпазен механизъм в момента липсва в Европейския съюз. Много бяха факторите за кризата. Някои от тях доведоха до катастрофални резултати. През последните години Екофин, съвета на министрите на финансите, обсъжда най-вече банковия съюз и механизмите за намаляване на риска, както и за споделяне на риска. Но не може да не се предприемат и допълнителните мерки, които да допълнят подхода на национално и на европейско равнище. Но тук се появява един основен проблем с този предпазен механизъм, на английски наречен бекстоп. Защото а, не можем да продължаваме напред без да постигнем един компромис, без да имаме схема за гарантиране на депозитите. През периода 2011-2013 година бяха направени такива предложения, за да не се допусне нова криза. Необходимо е да се допълни именно в, с такива мерки банковия съюз като основен стълб на нашата структура. Европейската комисия направи своето предложение за по-активна роля на Европейския парламент. А що се отнася до ролята на националните правителства и националните а, парламенти, фактически те представляват европейските а, граждани и именно това обосновава активната им позиция в а, този процес. Не бива да се забравя а, коя е основната роля на а, парламентите в европейските а, страни. Те а, изразяват а, а волята на гражданите. И много често правителствата биват обвинявани в това, че не защитават в достатъчна степен тези интереси и същите критики се отправят към Европейския съюз. Всички наши народни представители, депутатите в парламента отговарят пред своите избиратели за това, когато а, трябва да се справяме с трудностите на кризата, трябва да е, преодоляваме последиците много по-решително. Иначе няма да можем а, да предотвратим подобни кризи в а, бъдеще като подпомагаме е, онези, е, е, които са най-уязвими, в най-неравностойно положение. Това помага на цяла Европа. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Албакари. Сега позволете да върна думата на господин Либердицки и да продължи той да модерира дискусията по изказванията ви. Заповядайте. You, Благодаря ви много, госпожо Стоянова. Нека да припомня на всички каква е процедурата. Трябва да попълните розовия формуляр. И отново припомням ви каква е темата, която обсъждаме от Европейски механизъм за стабилност към Европейски паричен фонд, каква трябва да е ролята на парламентите? Вече чухме изказването на Роберто, след това чухме и два отговора. Един от господин Брахман и един от госпожа Албукърки. И за мен въпросът не е дали да се направи това, а как точно да се направи, за да постигнем добри резултати. И така, имаме добри начални коментари. Давам дума на Фабиен Кълер от Френския парламент, заместник председател на парламентарна комисия. Благодаря ви много, господин председател. Два коментара, ако ми позволите. Като сенатор в Комисията по финанси на Френския сенат. Първо, по въпроса за еврозоната и необходимостта да се задълбочи координацията на економическата политика в еврозоната, вземайки предвид, разбира се, госпожо Стоянова и онези страни, които все още не са членки на еврозоната. И моят въпрос е следният. Не би ли било по-добре да дадем подкрепата си е, за създаване на един бюджет за еврозоната, автономен бюджет? тоест, конкретен бюджетен ред. На второ място, господин председател, вие ни припомнихте, че основната задача е да обсъдим ролята на парламентите – е, аз лично много се радвам, че съм тук и че всички ние сме поканени тук, за да се срещнем с колегите си. Но честно казано, макар че това е за мен трета такава среща, мисля, че трябва да се срещаме още по-често, защото е крайно необходимо да се срещаме, за да координираме добре политиката на национално и европейско равнище. Да не говорим, че става дума и за ам, възможности да се обясни европейската политика, нещо, което спомена и госпожа Албукърки. Всички ние трябва да ам, можем да провеждаме ам, нашата обща европейска стратегия. И е, за това не е ли възможно да има парламент на еврозоната? А, не става дума за нов отделен парламент, а просто представители от Европейския парламент и от националните парламенти и може би а, и в качеството си на бивш кмет на Страсбург а, ще ми позволите да призова срещите на този парламент на еврозоната да се провеждат в Страсбург. Благодаря. Благодаря много за ясното ви изказване. Добра начална точка за разговор. Давам думата на Маргарита Марос от Народното събрание на Португалия, заместник председател на Комисията по европейски въпроси. Um, a interveniente que me antecedeu colocou uma questão que... Благодаря ви за предоставената възможност. Не е възможно а, по а, поставения важен въпрос а, за обсъждане да отговори само за две минути. Така или иначе, става въпрос за по-голяма съгласуваност а, и а, управление на економиката в еврозоната. Те трябва да бъдат съпътствани от демократичен контрол и отговорност и отчетност. Преходът от Европейски механизъм към стабилност, към Европейски паричен фонд трябва да се основава на принципа на демократичния контрол – и демократичната координация съществени елементи на този преход. Ето защо е много важно създаването на този Европейски паричен фонд да се извършва на основата на комплексен подход с зачитане на нормите на правото на Европейския съюз. Тук беше очертана перспективата за развитие от председателя на економическата комисия на Европейския парламент господин Гуалтиери и е, чухме също и становището на господин Бракман. Тук говорим за един преход към един по-устойчив, по-гъвкав, по-добре структуриран механизъм, но в рамките на правото на Европейския съюз, а не в някаква нова нормативна уредба. Благодаря. Благодаря. С голямо удоволствие давам думата на Димитриос Папа Димулис, заместник-председател на парламента. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Мисля, че предложението на комисията за превръщане в МС в ЕПФ е стъпка във вярната посока. Съгласен съм с коментарите, направени от председателя с господин Гуалтиери, председател на компетентната комисия в Европейския е, парламент. Трябва да засилим демократичната отчетност и ролята на Европейския парламент. Не съм съгласен с възраженията на господин Бракман. Опитът сочи и ни учи, че трябва да направим стъпка напред, господин Бракман когато е, настъпи криза, както казаха португалските колеги, е, Европейския съюз няма механизми за е, реакция. Такъв механизъм бе създаден в Европейския механизъм за стабилност. Нека се подготвим за следващата криза, да укрепим и засилим общностните методи, защото подхода, междуправителствения подход показа, че е твърде бюрократичен и не може да ни предпази от бурите на бъдещи кризи. Нуждаем се от по-силен съюз, не на думи, а на дела. Да, националните парламенти ще имат своята роля, но нека не забравяме, Европейския парламент е избран от европейските граждани. Нека да бъдем сигурни, че ще приключим изграждането на банковия съюз и на економическия съюз, както и паричния съюз в Европа. Защото не е хубаво Европейския съюз да разполага с третия е, стълб, предлаганата гаранция на влоговете и това да бъде блокирано от правителства в е, Европейския съюз, както германското и холандското. Говорим е, от друга страна за богати международни компании, а ние, чието интереси се отстояват. Ние се движим с скоростта на Охлюв или на рак на заден ход, вместо да въведем демократична отчетност. Срещи и форуми като днешния играят важна роля и ни дават възможност да работим за повече Европа. Председателят, благодаря. <clears throat> Господин Клайтън Бартоло от Малта. Благодаря, председателю. Първо, позволете да кажа, че факта, че такъв фонд ще съществува и се мисли за създаването е положителна стъпка. Това е стъпка, която заслужава аплодисменти е, може би щяхме да се справим по-добре с финансовата криза, ако имахме такъв фонд в началото. И, и аз смятам, че да, е, като Европейски съюз ние трябва да бъдем подготвени за бъдещи кризи от този вид. Две, два кратки коментара. Първо, относно наименованието на фонда. Не смятам, че трябва да е Европейски паричен фонд, защото моето мнение е, че това е малко подвеждащо, защото функциите ще бъдат различни от това, което си представяме като МВФ. Трябва да помислим за друго име. И разбира се, по-важния въпрос, като е, една от най-малките страни в еврозоната, макар че економически изпреварваме по-големи страни, ние правителство и правителството смятаме, че е добре да се запази сегашната структура на управление на МСЕ, единодушно гласуване, както е в момента, и това да се запази за в бъдеще. И накрая стабилността и възможността за създаване на нов фонд като бъдеща гаранция на Банковия съюз трябва да бъде обсъждане и в бъдеще, за да оценим напълно последствията от него. Благодаря. Господин председател, председателят благодаря на всички за стрикното спазване на регламента за изказвания. Сега господин Петър Анцик от Нидерландия и парламентарната комисия за европейски въпроси. И моля, преди да поемете думата, бихте ли вдигнали ръка, защото това ще улесни нашите оператори, които ви показват. Благодаря господин председател и за интересните коментари. Позволете да добавя към казаното от господин Бракман, когато напълно подкрепям. Първо, по повод казаното от господин Домбровски, можем да имаме пълен е, паричен съюз, само ако то е демокр... истински паричен съюз, ако той е демократичен. 26 парламента подкрепиха инициативата на нашия парламент за подписване на декларация и писмо до съвета на министрите и председателя на Еврогрупата за достъп до документите на тези два форума. В момента ние не знаем как се вземат решения в Европе... Еврогрупата и как се приемат европейските закони. Трябва да продължим да се борим за това заедно, защото каквито и да са решенията, ние като парламентаристи трябва да имаме право на контрол, особено когато става дума за стотици милиарди евро. Второ, притеснен съм. Притеснен съм от огромния риск, поето от ЕЦБ, закупувайки 2500 трилиона правителствени облигации е, растем за 6 години. Все пак тази политика продължава. Това е опасно. Ако сега смятаме, че можем да разрешим кризата, продължавайки с тези фондове за спешни нужди, които трудно ще бъдат възстановени, и ще влушат системната криза. Вървим ли по този път, сме на грешен път. Така че, моля ви, нека се уверим, че създаваме институции, които не увеличават с тези системния риск, а го намаляват. И това може да стане чрез ограничаване програмата на Европейската Централна банка в тази посока. Не са ни необходими огромни фонд, фондове, защото това е задача на отделните държави. Ние трябва да решаваме своите проблеми. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега, придържайки се към правилата, господин Бернт Луке е, член на германския Бундестаг. Благодаря, ще продължа на немски език. Първо искам по повод казано от колегите Гуалтиери и Пападимулис, ще възразя. Вие от не виждате връзката, конституционната връзка между отговорност и поемане на търговска отговорност, но това е изключително важно при създаването на институция. Особено съм разтревожен да чуя от господин Гуалтиери че се правят ненужни предложения от академичните среди и че ЕПФН не трябва да има право да настоява за преструктуриране на дългове преди предоставяне на нови кредити. Според мен това е наложително. Трябва да следим ЕПФ да предоставя средства само тогава, когато положението на задлъжнялостта на съответната страна е в дългосрочен план стабилност стабилно. Ако не, е необходимо преструктуриране на дълговете и това трябва да стане за сметка на кредиторите от съответната държава, а не за сметка на Европейския паричен фонд. За това ще бъде важно анализите в това отношение да, да не подлежат на политическо влияние, както до сега. Смехотворно е, че МВФ пред предлага анализи, които са точно обратни на твърдящото, твърденията на Европейската комисия. Мисля, че тук е важно да имаме независима, научно компетентна институция за оценка, оценка и анализ, която да няма политическа роля и влияние. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега господин Николас Маниос, председател на Комисията по социални въпроси в гръцкия парламент. Калимера σε Олюш. Добър ден на всички. Макар, че не съм економист, вярвам, че трансформирането на Европейския механизъм за стабилност в Европейски паричен фонд ще бъде от основно значение за завършването на европейския проект и за преодоляването на разликите между държавите членки. Както чухме, Европейски паричен фонд може би могъл да допринесе за Европа на две скорости, т.е. Е, имаше такава твърдение. Аз лично не знам колко са скоростите в Европа в момента, но не мисля, че еврото е а, причината за това. Не заради еврото имаме Европа на две скорости, а заради политиките, които се прилагат. Има разлики между държавите членки? но има и проблеми в самите държави членки. И ако искаме да разрешим проблема, ключът за това е именно в тези политики. Ако има Европейски паричен фонд, основан на достижението на европейското право, то този фонд няма да работи по начина, по който работи Международния валутен фонд. Всъщност, участието на МВФ в Европа и по-конкретно в Гърция съвсем не беше положително. Какво предлага МВФ? Да се преустанови действието на европейското право, да се преустанови действието на трудоправните норми, да се уреже бюджета и накрая дойдоха и казаха, о, извинете, направили сме грешка. Това, което ви препоръчахме да приложите, всъщност а, не беше добра идея. И за това Европейския съюз трябва да понесе историческата отговорност, която му се полага да понесе и а, да използва инструментите, с които разполага и да решава проблемите а, и на ниво държави членки на европейско равнище още в, в самия им зародиш. Благодаря много. Госпожа Бизи, Биргит Вар, Винкеман от Бундестага има думата. Okay. През... Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа, а, от а, пред политическата група на Альтернатива за Германия предложението е намеса в националните дела и не отговаря на европейските правомещия в, в, в, по този въпрос. Германския конституционен съд в решението по делото Лисабон ясно казва това. Ако се отнеме бюджетния контрол на националните парламенти от страна на Европейския парламент, ще, това ще бъде вмешателство в правомощите на националните парламенти. Но съгласно Германския конституционен съд, това е част от идентифициращите функции на държавата и те са задължителни. Така че една европейска компетентност без съответен референдум в Германия е изключено. Освен това искам да обърна внимание, както каза и господин Бракман, решението по член 352 втори, което е правно основание, бе оценено през 1996 година от Европейския съд като ограничено правомощие което не позволява да се разширяват правомощията на Европейския парламент и свън общностните правомощия. Освен това, искам да кажа, че от чисто економически съображение това предложение е неприемливо, защото от януари тази година Германската банка има вземани 882 милиарда евро, което е по-високо от данъчните приходи в германския бюджет, почти трикратно. И тъй като говорим за преодоляване на държавата, на държавната криза в областта на националния дълг. Това не е вярно. Времето ми е кратко, не мога да се разпростирам по всички аспекти. Само ще кажа, нека не режем клона, на който седим. Въпрос към комисията. По повод решението на съдилищата, Европейския и Германския конституционен съд, смятате ли, че работите в рамките на правомощията си? Господин е, Гуалтиери Палеоти от Италианския сенат. Yes, thanks very much. I think how to, to name... Благодаря. Как ще наречем новата институция, е, в която ще се преобразува механизма за стабилност, е много съществен проблем – ако погледнем предложението на комисията и казаното от господин Гуалтиери, според мен ще видим, че Европейския паричен фонд ще извършва дейности, за които все пак заглавието не е чак толкова важно. Но изслушах с интерес колегата Бракман и смятам, че напълно възможно, изпълнимо това предложение. Вие предлагате нещо диаметрално противоположно. Преди всичко, ясно е, че вие искате да се прехвърли отговорността за управление на кризите и кредитирани при кризи на новия Европейски паричен фонд. Това де-факто ще премахне ролята на комисията за преодоляване на структурните неравновесия – От тази гледна точка е ясно, че новия Европейски паричен фонд ще трябва да ограничи кредитирането на държави, които са загубили достъп до паричните пазари или има опасност да го загубят. Това е последицата. Но тук вече е, излиза, че предложението е съвсем различно. По отношение на функциите на този нов механизъм. И няколко думи за управлението. В крайна сметка, съвсем ясно е, че Европейския паричен фонд – съгласно германското предложение, ще бъде пряк инструмент в ръцете на държавите кредиторки. И за мен е съвсем неясно как това ще доведе до по-голяма демократична отчетност и отговорност пред Европейския парламент или националните парламенти. За това ви моля за повече разяснения – за да разбера по-добре каква е вашата позиция в сравнение с другото предложение. Благодаря. Благодаря ви. От името на националните парламенти нямам повече заявки за изказвания, затова се обръщам към ораторите, които направиха встъпителните изказвания, дали искат да вземат отношение, да отговорят на въпросите. Започвам с Роберто Гуалтиери. Благодаря. Мисля, че беше много важна и полезна дискусията, която показа какъв е приносът на интерпарламентарната ни конференция. парламентаристи от различни държави зададоха един много широк контекст на обсъжданията в стремежа си за по-добро взаимно опознаване и разбиране. Господин Бракман, а и други колеги отбелязаха, че има различни подходи, но ми се струва, че По-често става дума за недоразумение, а не за несъгласие и затова бих искал да разбера по-добре предложението на господин Бракман. На първо място искам да се спра на задачите, които ще бъдат възложени на новата структура. Тук мисля, че нямаме съгласие, защото според господин Брак, Бракман на тази структура трябва да се възложат задачите, които до сега има комисията за наблюдение на пазара и на економиката, за гарантиране на изпълнението на договорите. Корено ще се преобрази положението, ако тези задачи на комисията възложим на фонда. А и това е политически неприемливо, защото комисията носи от политическа отговорност пред парламента и съвета, има функции по отношение на економическата политика и прилагането на бюджетните правила. Чрез направеното тук предложение е, ще се стигне до много дълбоки промени, включително и промени в е, договорите, които възлагат тези задачи на комисията. Мисля, че тук влизаме в противоречие с договора или трябва да променяме договорите, да произвеждаме референдуми, да кажем, че не променяме нищо, че запазваме механизма за стабилност в сегашния му вид – и нищо ново не предлагаме. Ако бъдем реалисти, е една от възможностите, но да се е, премине към точно обратното предложение, е, промяна на договора, референдуми за одобряване на промените и така нататък. Мисля, че това не е нито реалистично, нито приемливо от политическа гледна точка. Тези допълнителни правомощия на механизма като предпазна мрежа, като предпазен механизъм, се свързва и с преструктурирането, пък и нека да не забравяме, дори и сега има възможности за преструктуриране при сегашния механизъм за стабилност. Сега обаче тази възможност се предлага да се превърне в задължение. Централните банки, всички структури, които управляват държавния дълг, е, знаят, е, че превръщането на възможността в задължение създава допълнителен натиск за а, пазара на държавни ценни книжа, чрез които се управлява държавния дълг. Възможността за преструктуриране на държавния дълг не бива да се вменява като задължение. Трябва да се запази като факултативна норма. Защо е по-уместно да се работи в съответствие с член 352, е, а не на основата на междуправителственото начало. Процедурата по член 352 изисква единодушие на всички 28 държави членки. Такава е процедурата. Вие правилно отбелязахте, че националните парламенти упражняват парламентарен контрол върху изпълнителната власт и предложението на комисията не казва нещо различно. В Германия, например, няма да се промени отговорността на правителството пред германския Бундестаг за действията на механизма за стабилност. Това, което се добавя към отговорността и правомощията на националните парламенти е нещо допълнително. То не отменя ролята на националните парламенти, а добавя към тази възможност националните парламенти да търсят отговорност не само от своя министър на финансите, но и от ръководителя на фонда или съответно на механизма да държи сметка не само на националните си представители, но и на механизма като цяло. Това се добавя – като нова възможност и според мен тя е положителна. И Европейския парламент би могъл да приложи същия подход към ръководителя на Европейския механизъм за стабилност, годишното отчитане на дейността му и така нататък. Мисля, че понякога просто възникват недоразумения, а това не означава, че има разнобой на становищата. Мисля, че подкрепата за предложения подход не означава някаква специална отговорност на парламентите или правителствата. В крайна сметка, механизмът за стабилност набира средства именно от тях. Разбира се, тук бяха поставени а, и други въпроси, които мисля, че трябва да бъдат а, обсъдени а, по друг повод. Не бива да излизаме извън зададената тема за преобразуването на Европейския механизъм за стабилност – в Европейски паричен фонд. И най-сетне, вярно е, че един разширен механизъм за стабилност ще доведе е, до, до изграждане и задълбочаване на економически и паричен съюз – колегата от Френския сенат говори за възможността за създаване на бюджет на еврозоната, но мисля, че това не се предвижда в предложението на комисията. Има възможности, които могат да бъдат обсъдени в бъдеще, но всички държави членки ще имат възможност да обсъдят предложенията и да изразят своето отношение. С други думи, сегашното предложение не ни пречи да предприемаме по-нататъчни стъпки. И мисля, че никой, който подкрепя предложението на комисията, не се обявява против допълнителни мерки, които могат да бъдат предприяти в бъдеще. Няма значение как ще наречем новата структура, в която ще се преобразува механизма, паричен фонд или друго. Важното е да изясним правното основание и да сме наясно, че това е един балансиран компромис. Бях малко изненадан, като прочетох програмата на коалицията в Германия се запознах с намеренията на бъдещото правителство, а сега от господин Бракман чувам съвсем различни позиции. Аз смятам, че германските политически сили постигнаха едно сполучливо споразумение. Благодаря. Благодаря на господин Гвалтиери. Сега давам думата на господин Норберт Бракман. Благодаря за възможността да се изкажа от дискусията. Стана пределно ясно, че има различни разбирания за целите на един подобен валутен фонд, паричен фонд или както ще го наречем. С след финансовата криза и, е, ние въведохме с е, ЕМС каскадна е, система за безопасност е, с цел при последваща такава криза да имаме сериозна защита. Е, това е в момента функцията на Европейския механизъм за стабилност. Сега дискусията за целта се разширява, включвайки още една задача. Вече не е сигурност, а, а като като макроекономическа форма, програма за превенция на кризи, за из, изглаждане на социалните дисбаланси в Европа и тук излизаме от и се пос... говори за задачи, които са на практическата политика. Това е целта, съгласно предложението на Европейската комисия. За това трябва да го посочим както казаха, каза колегата Келер от Франция. Ако искаме нова зада, нови задачи, солидарно трябва да ги финансираме. Може би това е темата за многодишната финансова рамка или за друга форма на укрепване на програмите, но не бива а, гаранциите за по-сериозни ситуации да бъдат излагани на риск защото сторим ли това при тази огром, тези огромни суми пари, включително и задължението на държавите членки да продължават да вносят. Излезем ли с всичко това на пазара? Не, не са изключени нови кризи е, лоша економика води, се е, крие всъщност, прикрива лошата политика всъщност ще създадем нов проблем, за, което, за който няма да имаме решение. Тук се каза за германския коалиционен договор. При внимателен прочит ще разберете, че точно по този въпрос няма съгласие между коалиционните партньори и затова там е записано – би следвало не да се подкрепя германското правителство, а въпросите трябва да се решат в рамките на европейско законодателство при спазване на съществуващо национално законодателство. По този въпрос те първа много ще се говори в Германия, тъй като въпросът е много сериозен. Благодаря. Благодаря, господин Бракман. Сега госпожа Мария Алуис Албукер. Thank you, Chair. Um, I would agree with uh, some of what has been said, particularly... Благодаря много, господин председател. Съгласна съм с казаното тук, особено с заявлението на господин Гуалтиер и смятам, че предложението на комисията е балансирано и разбирам, че е, има хора, които се изкушават да, да видят в това предложение неща, които не са там. Трябва обаче да има предвид е, какво беше положението през 2012-2013 година, да си припомним какво ни безпокоеше тогава и да си дадем сметка, че и сега имаме същите безпокойства и че това, което комисията иска да направи с това предложение, не е особено различно от това, което се случваше до тук през последните години. Участието на Международния валутен фонд а, стана необходимо, тъй като не бяхме готови да действаме при криза, защото нямахме необходимите инструменти за подкрепа на страни, които се намират в затруднено положение. Но това трябва да са неща, които трябва да можем да правим сами. Е, това не значи, че трябва да е изключено да търсим помощ от МВФ. А, е, а, е, ние също сме членове на МВФ, но най-вече сме европейци и трябва да, да създадем такива възможности за подпомагане в европейски контекст. Съгласна съм с господин Галатиери, че има явно някои недоразбирания за разделението между кредиторите и длъжниците. Може би е, е, това са последици от кризата и е, от възприятията на общественото мнение и от едната и другата страна на кризата е, и редовното е, разменяне на обвинения, когато има една страна в затруднение и друга страна, която се притича на помощ. Обаче, ако продължим да работим по такъв стереотипен начин, няма да се придвижим напред. Поне не е достатъчно бързо и не е достатъчно задълбочено, за да предотвратим следващи кризи. И както каза господин Клотиери, от възможността за преструктуриране трябва да минем към задължението за преструктуриране. Знам какво става на финансовите пазари. По някой път когато се запишат определени прогнози, те после се сбъдват. И когато в някои страни все още се сблъскаме с проблеми с устойчивостта, това не трябва да не спира от осъзна... да, да осъзнаем колко по-напред сме от положението преди няколко години. Нещата вече са много по-стабилни и безопасни но това, направеното до тук, не е достатъчно. Трябва да засилим е, инструментите, защото може да се окаже, че дори преди да довършим тази нова институционна рамка, е, се сблъскаме с нова криза и тогава може, ще можем да говорим не само за Европа на две скорости, а за Европа на три, на четири, на колкото си искате скорости, и дори някой може да отпадне. Така че не може да искаме това. Когато има такива неясноти, недоразбирания, е много важно е, да се прави разбиране към различните политически гледни точки, но да се търси най-вече балансиран подход. Затова не дайте да търсите дявола в предложението на комисията, ако нещо не е ясно, по-добре да настоим то да бъде направено по-ясно, да бъде записано по-ясно, за да няма каквито да било съмнение. Не виждам в предложението на комисията а, каквито да било основания а, да подхождаме с съмнение. Съмненията има предвид, които изрази господин Братман. А ако има е, каквито и да било съмнения, това всъщност е причина само за да се намери по-ясна формулировка. И нека да не забравяме, че тази институция да стане отчетна пред Европейския парламент, означава тя да е отчетна пред е, всички европейски граждани, тъй като граждани, е, е, членовете на Европейския парламент са пряко избрани от гражданите на Европа. И ръководителят на тази институция, управителният директор, трябва да има отговорност и за отчетност пред националните парламенти да посещава парламентите за заседания и да отговаря на зададени от тях въпроси. И отново, настоявам на следното. Много е важно националните парламенти да се включат активно в работата по тези предложения и да ги представят съвсем ясно пред националните парламенти. Защото има пряка връзка между това, което се обсъжда тук или в Страсбург или където искате другаде и а, последиците, които хората усещат навсякъде в Европа. И какво, как, какъвто и крайен вариант на споразумение да постигнем, разбирам защо има позиции в защита на единодушието при всички положения. Но искаме този механизъм да може да действа. И знаем, че когато има конкретни ситуации, по, по някакъв път а, правилата за задължително единодушие могат да станат предмет на злопотреба. И така, ако рамката се приеме от всички единодушно, тогава трябва да създадем институции, които да разполагат с необходимата гъвкавост да действат своевременно. Защото ако обсъжданията продължават прекалено дълго, когато се стигне до някакво решение, вече ще е твърде късно. Ако така ще се действа, няма изобщо защо да говорим за тази рамка. Защото при финансовите пазари най-важното е да се действа бързо. Ако не сме способни да действаме бързо, каквито и да било по-нататъчни действия едва ли ще постигнат особени резултати. Затова дайте да определим правилата съвсем ясно, да вземем решение по тях с единодушие, но да оттам нататък да разчитаме на това, че имаме действащ механизъм, добре функциониращ механизъм, който да може да функционира дори в ситуация, в която една от всичките страни а, вземе решение да а, застане твърдо на позиция, която е вредна за останалите. Благодаря. Благодаря. Приключваме а, с работата си в тази част на заседанието. Нека да направя няколко коментара. Темата, по която разговаряхме, е изключително важна и смятам, че председателя Глатиери и аз е, добре бяхме подбрали тази тема. А именно каква трябва да е, е ролята на парламентите в преминаването от Европейски механизъм за стабилност към Европейски паричен фонд. Но най-важното е всички ние да се съсредоточим върху това как бъдещето на Европейския съюз и бъдещето на Европа като цяло да стане по-добро. Да има по-добра економическа стабилност. И е, отбелязвам, че е, следните четири важни елемента. Първо, необходимо е да се постигне взаимно разбирателство. Второ, необходимо е доверие. националните парламенти трябва да имат доверие на е, институциите на Европейския съюз и на, и на Европейския парламент. На трето място – прозрачността. Тя е от решаващо значение. Всичко, което се случва, трябва да е прозрачно. И накрая, но не на последно място – ефективност. Целта ни трябва да е да постигнем резултати. Ако действаме ефективно, Значи ще продължим да работим конструктивно, да разговаряме по темите, да бъдем приобщаващи, да, да можем да приветстваме тук всеки, който има желание – и е, добрата воля да допринесе към този дебат за една по-добра Европа. Намираме се в началните етапи. А, мога само да кажа. Продължете да участвате. Благодаря на Роберто Глазиери, Норвард Бракман и Луис Албукърки и от името на госпожа Стоянова, като председател на това заседание, искам да благодаря на всички участници, особено на тези, които се изказаха. Искам да благодаря на служителите. И с голямо удоволствие ще е, ви поканя на следващата точка от дневния ред, а именно обяда. Благодаря ви много.